политически групи, които работиха много добре за да допринесат за доклада и наистина обогатиха значимо този доклад. Работихме в пълна прозрачност, още от самото начало. Работихме отлично. Искам също да благодаря на комисаря Малстрем за нейния ентусиазъм по отношение на споделянето на бремето и действията и пред съвета и в комисията ще бъдат в тази посока. Ако тя действа точно толкова ентусиазирано, мисля, че ще постигнем добри резултати. В края трябва да кажа, че ми е трудно да резюмирам казаното, но ако изобщо е възможно, то, то ще бъде следното. Докато има такъв разнобой в развитието на юга и севера на света, докато продължаваме да имаме такава разлика в нивото на демокрацията, на демократичните институции и такива огромни различия в защитата правата на човека, то, което и да е политика по приема, ще бъде недостатъчно добра. Необходима ни е една широкоспектърна политика, която да се занимае с структурните причини а, за а, разделението север-юг. Ако успеем да разрешим тези а, фундаментални причини, ние ще живеем в един по-добър свят. Благодаря, казва председател, Така приключихме с а, съвместния дебат. Утре ще бъде гласуването по него по обяд. L'ordine del giorno reca gli interventi di un minuto. В дневния ред следват едноминутните изказвания по актуални въпроси. Преволе Игинс. Веднага давам думата на господин Хигинс. Благодаря, госпожо председател. Европейският съюз трябва да се постарае да намали сериозно пътно-транспортните происшествия с фатален изход и да повиши безопасността по пътищата. Не смятам, че трябва да чакаме 2033 година, за да въведем общо европейска шофьорска книжка. В момента имаме само образец за такава. Какво означава тя на практика обаче? Бихме искали да се повиши защитата на пътуващите а, по пътищата и ако политическа а, воля е на лице, смятам, че разполагаме с достатъчно технически средства, за да а, ускорим въвеждането на е, общоевропейска е, шофьорска книжка, е, срока предвиден в директива 2006-126. Мисля, че комисията ни дължи обяснение в тази посока. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Сега господин Месерош. Köszönöm, elnök asszony. Demokrácia, szabadság, szolidaritás, keresztény eszme. Благодаря. Демокрация, свобода и християнска вяра – това са европейските ценности, е, които са неразделна част от моето същество и които аз е, подкрепям. Е, господин Естерхази още през 1945 година ítélt el és szavazott 1942-ben a fasiszta szlovák Бе убит на 42 години, което бе е, свързано с неговата позиция против депортирането на евреите. Всъщност, Моя, моето изказване е свързано с немското а, мълцинство и а, а, неговото положение. А, жалко е, че а, в Европа а, все още а, съществуват а, такива а, закони а, и а, такава практика, а, която не е отречена. А, би трябвало законите, по които бе осъден господин Естерхази, да бъдат отменени и той да бъде реабилитиран. Както той, така и хилядите хора борели се за тази кауза. Благодаря, госпожо председател. В Трансилвания има, мани, имаше манифестации на унгарските екстремисти по време на унгарския национален празник. Обезпокоително е, че унгарската държава изрази подкрепа за тези прояви. Един от заместник-председателите на Европейския парламент също се изрази в подкрепа. Това поставя под заплаха доброто разбирателство между унгарският и румънският е, компонент на нашето население. Това са унгарски екстремисти. Е, те е, обявиха против и а, образите на водачите на революцията от 1848 година не би трябвало Европейският парламент и в бъдеще да бъде съучастник в подобни прояви. И би трябвало европейските институции да допринасят за изкореняването на омразата, особено в такъв регион, където раните на миналото трябва да бъдат затворени по пътя на европейския дух. Благодаря. Сега господин Ирски. Благодаря, госпожо председател. Почитаема госпожо председател, драги колеги, искам да ви задам един въпрос. Какво мислите? Може ли в Белгия да се затвори френско училище? Ще може ли във Франция да се затвори германско училище? Не. Това не е позволено. Но в Латвия, където 40% от населението говори на руски язик, такова нещо е възможно. Днес Латвийския парламент, националистите и нацистите заявиха, че искат да организират референдум за затваряне на руските училища в Латвия. Е, същевременно Окнут Воленбек идва тук и казва, че е горд с интегрирането на Латвия. Да не си мислите, че се шегувам. Напротив, истина говоря. Какво ще стане според вас, ако всички руски училища в Латвия бъдат затворени? Ще ви отговоря. В страната ще избухне гражданска война. Ако Европейският парламент не реагира на този радикализъм, на който сме свидетели е, днес, е, утре ще бъде категорично късно. Благодаря сега, госпожа. Аз съм госпожа София. Госпожа Билбао. La crisis nuclear de Japón no debe aprovecharse para la... Госпожо председател, кризата в Япония не трябва да се манипулира. Необходимо е да се получат ясни е, отговори и реакция. Първите тестове трябва да се направят бързо и е, прозрачно за да може да се постигне до ясно решение кои централи са устарели, кои трябва да бъдат изведени от експлоатация. Защо? Защото в противен случай е, можем да бъдем изправени пред проблем, като Фотошима, е, където морално устарелите централи е, не са затворени на необходимото време. По същия начин стоят нещата и с една централа в Гарония, Испания – Необходимо е да направим нуждото, за да планираме защитата на гражданството. Необходимо е да се изградат конкретни планове и европейски протокол, което да предотвратява големи бедствия и ни гарантира единни бързи действия. Благодаря. А сега госпожа Харкин има думата. Е, Банките скоро бе описана ситуацията в Ирландия като ус устойчив механизъм следствие на финансовата помощ, получена от Европейския съюз. Но в никакъв случай нещата не могат да стоят така, защото това не е подпомагане, а това на практика е изливане на ръцете. 17 милиарда евро е цената. Да не споменаваме и 200-те, които са спешна помощ от Централна болка. Как може една малка страна да се справи с подобен дълг? Всеки гражданин трябва да изплати 160 000 евро само от финансовата помощ. Ако 62 милиона наистина във Франция, например, имат подобна криза, тогава 1 трилион евро ще трябва да бъде сумата, която да спаси. Това а, устойчива помощ ли е? Бе казано, че това не е криза на еврото. Ако Европейската комисия не признава това, то тогава бъдещето на еврозоната, а не само на Ирландия, е наистина много тъжна. Благодаря. Господин Джункерс. Благодаря. В сегашната економическа криза Каталуния има положителни симптоми. Например, увеличава се експорта спрямо миналата година, но има и отрицателни последици, като безработица сред младите хора до 40%. Едно от големите основания за тази трудност е 10 спад на БВП, което ежегодно се случва в страната, което е много повече от колкото в германските лендери. Следователно, това е сериозен проблем и за целия Европейски съюз. Председателката, благодаря. Сега Войчаковски има думата. E, Благодаря. Госпожо председател, съвсем наскоро в е, Литва бе прокаран един просветен закон, който променя е, образованието по такъв начин, че около 50% от полските училища в Литва ще бъдат закрити. Ето ви още един а, е, акт на дискриминация срещу полското младсинство, което живее от векове, поколения наред в тази страна. След като първо се дадоха указания да не се пишат имената с полски диакритични знаци, започнаха да се правят забрани да не се ползват полските туп топографски имена на определени местности. Сега пък а, се закриват и училища. Няма конфликт между Польша и Литва, а по този начин, като че ли ние наливаме масло в един огън, който а, сега ще се запали. Това а, ще доведе до проблеми в Европейския съюз. Това е срам не само за Литва, но за целия Европейски съюз. Благодаря. Сега господин Трианта Филидес. Σχολιάζοντας την έκθεση Όουμεν για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, δήλωνε πως στην έκθεση δεν υπάρχει... министр-председател, когато говореше за присъединяването на Турция към Европейския съюз, каза, че е, докладът на Европейския съюз за Турция не е балансиран и че смята, че онези, които са написали доклада и го четат, не са такива. След това синдикаталисти от Турция направиха един митинг в Брюксел, като заявиха, че това са критики към а, турските кипърски граждани. Тази група, която демонстрираше, всъщност се всъщност беше организирал един протест срещу турското присъствие. 14 000 войници има в Кипър. Турция нарушава международното право, като заселва турски граждани в Северен Кипър. И Европейския съюз, който защитава правата на човека, не би трябвало да позволява това да продължи да се случва. Ще приемем ли а, това престъпване на международното право? Трябва да регистрирате нашия протест. Призовавам и комисията и съвета да действат преди да е станало прекалено късно. Благодаря.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 τη σύσφυξη σχέσεων Τουρκία Ιράν-Βραζιλία. Турция подписа едно споразумение с Ισραήλ. Разбира се, това е автономна държава. Τέλος, ασφαλείς διεθνείς статистике. която, разбира се, иска да се присъедини е, към Европейския съюз, като се превърне в пълноправен член. Είναι 2,2 Мусулманското население ще бъде на 2 милиарда, казват през 2030 година. Европейците пък ще бъдат е, с 50 милиона по-малко. Чуде се дали Европейските лидери искат дестабилизация и на Южна Европа, което ще окаже въздействие върху цяла Европа. Госпожа Доц. Uh, Благодаря, госпожо председател. Исках да говоря за отражението на економическата криза върху републик... в Република Ирландия, върху економиката на Северна Ирландия. Но с дълбоко съжаление, вместо това трябва да ви уведомя за едно брутално убийство на 25-годишния полицай Роман Кер, който в събота а, след обед изгуби живота си. Той стъп Пи е, той всъщност е, е, загина от бомба, която бе поставена в под колата му и а, е, загина на място. А, е, призовавам е, да бъде осъдена тази жестокост, а, да не се а, допуска повече а, такава терористична дейност от северноирландските терористи, което връща назад мирния процес в Северна Ирландия. От 2007 година а, терористите а, са поставили а, десетки такива а, бомби под частните автомобили на полицейски служители. А, голям Голяма част от тях не са експлодирали за щастие, е, но се надявам, че ще се присъедините е, към мен в призива цялата информация е, за това убийство да бъде предоставена на полицията. Би трябвало тези убийства да бъдат преследвани по съдебен ред. Не би трябвало да се въздържат компетентните органи от тяхното преследване искаме да поднесем своите съболезнования на семейството на а, загиналия полицай и а, също така съжалявам за липсата на уважение, която бе проявена в някои от изказванията на колеги от този парламент. Благодаря, колегата Пакис. Благодаря, госпожо председател. С ратифицирането на споразумението на ОНЕ за хората с увреждания, Европейският съюз пое определени ангажименти, а именно да гарантира, че а, тези хора ще могат пълноценно да участват в живота. А, но ангажиментите не се прилагат пълноценно. Има около 40 милиона а, слепи, не, незрящи хора в Европа а, и а, дори за такива елементарни ежедневни а, неща, като пазаруването в магазините, те трябва да разчитат на хора със зрение, а, които да им помагат. Е, би трябвало комисията да се допита до заинтересованите е, с оглед създаването на е, доброволна схема за поставяне на брайлови надписи на промишлените стоки. И призовавам парламентът да подкрепи петиция 14. Благодаря, господин Папа Николао. Благодаря, госпожо председател. Заключението на последната среща на високо равнище не ни успокоява. Е, стъпка назад е, е заявлението, че е, държавите членки ще преструктурират е, суверения си дълг след 2013 година. Преструктурирането на дълга вече се извършва е, в Гърция. Този дебат в момента се провежда в компетентните органи, на пазарите. Какво стана? Защо се промени посоката? Истината е, че прогнозите не се потвърждават. Вместо а, да излезем от рецесията, ние всъщност продължаваме да сме в рецесия. И докато отчитаме а, нарастване на държавните приходи с 8%, те всъщност спадат с 9%. Виждаме ли развитие? Не. Ние се нуждаем от политика за развитие, а не политика за преструктуриране на дълга. Благодаря. Сега е Андраш Гюрк. Благодаря, госпожо председател. Унгарското председателство вече е наполовина в своя мандат и прави средносрочен преглед. бе прият, бяха прияти 6 пакета в съвета. Наистина това е изключително важно. Прие се и пакета за конкурентно способност. Бележат се пробиви в важни области. В резултат на това ще имаме и кохезионна политика, енергийна политика, селско-стопанска политика в Европа. Има напредък в тези области, но в областта на стратегията за ромите, например, все още не е постигнато всичко. Приемането на тази стратегия ще означава, че Европейски съюз се ангажира да подкрепи ромите. Успеха на унгарското председателство ще бъде и успех на Европейски съюз. Нека да подкрепим това. Госпожа Магинес. Благодаря, госпожо Дац. Аз възнамерява да говоря за економиката, но е това ужасяващо убийство на млад е, католик полицейски служител промени намеренията ми. Наистина много важно е да се осъзнае е, тази трагедия, значението и за Ирландия, а и за семейството, което пострадало. Е той току-що приключи през декември своето а, първоначално обучение на този си пост и ето сега, от декември до сега, мам работил в а, а, службата полицейската и вече го няма. Това е голям удар за него, за службата и най разбира се за майката му. Необходимо е да има неутрална пол, полиция, която да бъде наистина полза на всички. Това са думите на майката на пострадалия. Тя призовава към спокойствие и към равнопоставеност. Не трябва да се върнем отново в страшните дни на терор и ужас. Толкова се гордеем с постъпката му, нека смъртта му не е напразно. празно. Нека а, тези, които знаят лицата, които са по някакъв начин свързани с това престъпление, нека тези, които са свидетели да свидетелстват, нека да се разкрие всичко това. Необходимо е да се подкрепи а, мирния процес а, е, в Ирландия и това трябва да продължава да правим. Благодаря ви. Благодаря. А сега господин Иван има думата în Добър вечер, госпожо председател. В Румъния имаме закон, според който преподавателите е, трябва е, да е, получат по-високи възнаграждения, възнагражденията им са много ниски в момента. Този закон бе гласуван от Националното събрание, но а, не се изпълнява. Имаше а, и влязло в сила съдебно решение а, в а, тази връзка, но правителството отказва да изпълни закона. А, всъщност а, правителството изготви а, нов проект на закон а, с а, лимити за а, възнагражденията на преподавателите. Това е опасност за демокрацията, А, това а, създава заплаха за доброто функциониране на румънските институции. Е, има е, рискове, които поставят под заплаха е, постигането на целите в Европейската стратегия към 2020 година, тъй като ние имаме нужда от образование, от конкурентоспособност, от компетенции, за да можем да базираме економиката си върху познания. За тази цел са ни необходими преподаватели с добро заплащане, а също така и от образование с добри резултати. Благодаря, господин Танасеско. Благодаря, госпожо председател. Драги колеги, поради е, некомпетентното правителство и катастрофалната политика на економическо съсипничество, водена от режима на Басеско, е, здравните служби в Румъния и здравните услуги са доведени е, до ръба на оцеляването. Е, всъщност, медицинските системи са поставени под границата на човешкото достоинство и е необходимо то от това положение да се излезе. Средства за това има, но те се игнорират от сегашното правителство. Наскоро бе създадено партньорство между медицинските асоциации и представители на Камерата на депутатите, за да бъдат постигнати конкретни резултати. Бих искал да обърна вниманието на Европейския парламент върху това положение. Ако тези постъпки е, които е, се подкрепят от, Евро... от румънския парламент, е, не се увенчаят с успех, това ще доведе до успех на злоупотребите, извършвани от румънското правителство, при което една правова, добре осигурена държава вече няма да съществува. Благодаря, господин Мас. Тревогите на Дон Фепиле Порвон с темата, за която искам да се спра. Говоря за въпроса, свързан с разрешаване на проблема за Гибралтар между Испания и Обединеното кралство. Трябва да помним, че всичко това се отразява и в Европейския парламент. Испания и Обединеното кралство са а, демокрации за пример, така че Наистина не е възможно да си представим, че скалата е окупирана от британците в 21 век. Това не трябва да се случва за територията на никоя суверенна държава. Необходимо е да се разреши проблема с е, Северен Кипър и територията на Северна Кипър. Това е всичко, което исках да кажа. Благодаря. Господин Господин Фаян отсъства, затова давам думата на следващата ораторка. На свете. Aby sme sa takoto stali, tak musíme investovať do svojej budúcnosti a podľa môjho názoru budúcnosťou je naša mládež a jej vzdelávanie. Благодаря. Трябва да подсигурим конкурентоспособност в Европа. За тази цел трябва да инвестираме в бъдещето в младите хора и в тяхното образование. Ако искаме обаче това да се случи, трябва да действаме Много бързо започнахме да обвиняваме финансовата криза заради липсата на инвестиции. Разбира се, че финансовата криза оказва своето въздействие, но имаме многогодишни финансови планове и рамки и би трябвало да отговорим на въпроса колко искаме да инвестираме е, в бъдеще е, в образованието. Трябва да призовем съвета да действа. Не можем да позволим да възниква ситуации, като тези в някои държави членки, където няма достатъчно инвестиции, а в други има. Това е несправедливо и то ще окаже своето въздействие върху бъдещето. La parola all'onorevole Tremosa. Благодаря, господин Тремоза. Moltes gràcies, senyora president. Dear colleagues, I want... Благодаря. Един от стълбовете на Европейския съюз е единния пазар и свободното придвижване на стоки и услуги. Някои каталански е, вестници, както и асоциации за месообработване, са били обект на нападения на френски фермери. Разрушени са местните продукти, които е, са, пре... извинете, нарушени са испанските продукти, които са превозвали тези е, превозвачи от френските фермери. Преди няколко седмици бе последната атака, когато отново бе спрян а, е, камион с месо от Каталуния. Нападнат е шофьора и след това 20 000 тона от е, месо са напръскани с дизел. Разрушаването на продукти, които идват от чужбина във Франция води своите последствия. С 50% паднаха продажбите на каталунските производители. Зададох писмен въпрос до Европейската комисия, като се надявах, че Европейския съюз ще спре тази наистина неприемлива агресия. Благодаря ви. Благодаря ви. Господин Вадим е тук. Извинете, не е тук, затова давам думата на господин Сого. Благодаря. А, говорихме за ценностите в Европа. Трябва да защитим многообразието. Това е вярно. Не винаги е било така обаче. На нашия континент има култури, които са били на ръба на изчезването. А, унгарските Ингарското младсинство Чанго е едно от тях. Имаше една препоръка от 2001 година, 15-та препоръка. Тя може да се използва за това мълцинство Чанго. Тя трябва да се приложи от румънското правителство, но съветът на Европа няма необходимите инструменти да задължи и съответните страни да действат. Това е необходимо всъщност, за да може да работи нашия европейски проект. Това мълцинство остава незащитено. Ако Европейският съюз иска да спазва принципите на културното многообразие, което е записано в нашия договор, то тогава трябва да направим всичко възможно, за да защитим малцинствата и малцинството Чанго. Е, Благодаря. И сега последният оратор. Колегата е Старас. Благодаря, госпожо председател. През януари Европейската комисия одобри стратегия за децата, които рано отпадат от училище. Това е в контекста на стратегията към 2020 година. За да се борим с отпадането от училище, трябва да възприемем конкретен набор от мерки. За съжаление, обаче, нищо не се предвижда за групата на децата с увреждания. И искам настоятелно да призова за следното. От 2 до 4 е, май е, е, ще се съберат в Брюксел министрите на образованието да работят по стратегията и настоявам уврежданията да бъдат включени в нея, защото е абсолютно задължително за хората с увреждания в Европа да получат обучение, да получат образование, за да могат да се интегрират в пазара на труда. Може ли комисията да ни каже какво смята да предприеме в тази посока, съгласно член 24 от Конвенцията за правата на лицата с увреждания, те не трябва в никакъв случай да бъдат изключвани от общообразователния процес. Председателят. Благодаря. Следващата точка в дневния ред е доклада на госпожа Елизабета Егле. Роля на жените в селското стопанство.